Уважаеми дами и господа, нека да подновим работа. Първата точка на дневния ред на това следобедно заседание е десета точка от дневния ред – обмен на мнение с Аранча Гонсалес, изпълнителен директор на Международния търговски център. Много се радваме, че тя е сред нас. Тя няма нужда от подробни представения, защото тя беше началник на кабинета на генералния директор на СТО Паскал Лами до преди скоро. Преди това тя е работила в Европейската комисия, участвала е в водене на преговори с трети държави, така че тя е част от общността на хората, които работят в Европейския съюз и се занимават с външна търговия. Трябва да кажа, че аз я познавам от доста време. Аз знам колко сериозно тя се отнася към своите задължения. Благодаря още веднъж, Аранча, за това, че се съгласихте да срещнете с нас. Имате думата. Благодаря, Витал. Много се радвам отново да съм в Европейския парламент в новия си живот, който може би не е европейски, а може би дори още повече европейски, отколкото преди. В момента представлява Международния търговски център, една малка международна организация, нещо като хибрид между СТО и ООН с много конкретен мандат, а именно да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия в развиващите се страни да се занимават с международна търговия. СТО е един от архитектите. Органи... Конференцията за търговия и развитие на ОНЕ също така е нещо като, може би, строителен инженер а ние сме водопроводчици, дърводелци, но вие сте онези, които в крайна сметка давате зелена светлина на нашите идеи и с това сте много полезни за нас и за малките и средни предприятия. Ние искаме да ви разкажем с какво Европейския парламент може да бъде полезен за да ни помогнат нашата задача по борба с бедността, а също така за развитието, създават на работни места, чрез подпомагане на малките и средни предприятия. Първо, някои цифри. Малките и средни предприятия са 95% от всички предприятия в света. 60% от Работните места в частния сектор в цял свят са работни места, създадени от малки и средни предприятия. Така че аз си мисля, че няма нужда от други фактори или факти, които трябва да приведа, за да посоча защо е важно да подпомагаме малките и средни предприятия. Ние им помагаме в това да се преодоляват проблемите на пазара, които им пречат да използват търговските възможности, които Европейския съюз предоставя за тях. И има три определящи фактора, които определят това малките и средни предприятия да излязат на международната арена и ще ви разкажа как ние подпомагаме. Първият фактор е промяната на световния ландшафт на търговията. Втория фактор е новата програма за развитие. Ние разработваме една нова програма за развитие, която се насочва повече към подпомагане на развитието на частния сектор – Третия фактор е възраждането и стремежа да се възроди системата за многостранна търговия след срещата в Бали, нещо от което Европейския съюз също така е силно заинтересован. В нашата организация ние смятаме, че трябва да средоточим върху следните основни задачи. Първо, подпомагане на малки средни предприятия да преодоляват съществуващите пречки пред търговията. Предприятията ни казват, че не тарифните бариери са основна пречка пред достъп до пазара. Проведохме проучване миналата година. 70% от респондентите казаха, че тарифите сами по себе си не са проблем за тях. Те не са пречка за търговия от страна малките и средни предприятия, но не тарифните мерки са основната пречка пред тях да търгуват. Така че първото, което можем да направим заедно, е да гарантираме, че при преговори за сключване споразумение за търговия се отчит необходимостта да се премахнат нетарифните пречки. И знаете, че на остров Бали се е говорило за едно глобално споразумение, което ще се занимава с нетарифни бариери, т.е. премахване на трансграничните пречки пред търговията и второ, за пръв път това споразумение има един новаторски подход, който следва според нас да бъде възприят и в други сфери. Тоест, вместо да се насърчава възможността за неучастие, споразумението съчетава ангажиментите с подпомагане на държавите и предприятията да отговорят на поетите от тях ангажиментите. Така че аз мисля си, че това е един добър модел за бъдещите споразумения за таковия бъдеще. В момента работим с конференцията за търговия и развитие на ОНЕ с международни организации, за да подпомогнем най-вече най-малко развитите страни при реализирането на споразумението от Бали. Затова отправям към вас призив. Моля, осигурете това Европейския съюз да изпълни своите ангажименти по подпомагане на развиващите си, най-вече най-малко развитите страни, да могат да изпълня това споразумение за улесняване на търговията. Улесняването на, търг, на търговията също така е свързано и с решаване на такива проблеми, като достъп до финансиране, нещо, което е много сложно за МСП, развитие, включително уменията, предприемачество и частни стандарти. Това е само една част Второто, което искаме да ви кажем е, че ние мислим, че когато се водят преговори, най-вече когато се сключват споразумения за търговия, двустранни или многостранни, както вие правите с африканските страни, например, споразумения за економическо партньорство, ние смятаме, че тези споразумения следва да се придружават от мерки за подпомагане на конкурентоспособността на МСП. В много страни тези споразумения само добри възможности и ако няма такава конкретна част по света на подпомага на малките и средни предприятия, нищо няма да се случи. Така че е необходимо да се обърне повече внимание на подкрепата за частния сектор. И тук много се радваме, че Европейската комисия подготвя съобщение за ролята на частния сектор при развитието. Ние смятаме, че частния сектор има своята роля. Как и къде? Смятаме, че укрепването на институции за подпомагане на търговията е много важно. Глен точка на помощта на МСП смятаме, че е важен диалог между публични и частния сектор. Смятаме, че различни платформи, свързващи отделните предприятия, са важни. Смятаме, че засилване на конкурентоспособността при търговията е много важно, както и професионалното обучение затова ние много подкрепяме идеята споразуменията за търговия да бъдат да включват в себе си подпомагане на частния сектор. Също така ни смятаме, че е необходимо да се обърне внимание на подпомагането на жените в малките и средни предприятия. Защо казвам това? 40% от МСП се притежават от жени. Знаем, че жените реинвестират 90% от своите приходи в семействата и общностите в сравнение с 40% от мъжете. Така че тук няма никаква идеология, просто това са факти. Ако някой ме подозира, че аз искам да защитам жените, защото аз съм жена, също така в нашата работа на място ние виждаме, че жените се сблъскват с много повече затруднения, отколкото е средното за всички малки средни предприятия. Това въжи и за финансирането. Много често им се отказват кредити, просто защото са жени. Да не говорим, че в някои държави жените дори нямат право да отворят собствени банкови сметки. Така че има какво да се направи, за да се засили предприемачеството сред жените. И мисля, че тази комисия може много да направи, например, в сферата на обществените поръчки по същия начин, по който обществените поръчки за МСП се предвижда като определен процент. Затова ни смятаме, че може да се задели определен процент за поръчките за жените, които представляват малки и средни предприятия. И последното е значението на инвестициите и ролята на инвестициите не само преките чуждестранни инвестиции, но и рисковия капитал, бизнес ангелите или не банкова финансова подкрепа Ако разгледам статистическите данни за Европейския съюз, виждам, че малките и средни предприятия създават повече работни места, ако имат преки инвестиции. И според мен това показва, че следва повече се И смятам, че това посочва факта, че повече инвестиции ще са много благоприятни. Затова иска да срещна с вас, за да потърся вашата подкрепа в тези конкретни сфери, които представляват интерес. Но също така искам да ви кажа, че е много важно Европа да продължава да смята за своя приоритет идеята помощ за търговията. А ние имаме предвид този принцип при подготвянето на новата ни програма, която ще влезе в сила през 2015 година. Така че и в тази програма за развитие този принцип ще бъде застъпен. Благодаря ви за тази възможност да се обърна към комисията Инта. Раранча, преди да дам думата на членовете на комисията, нека да кажа колко важно е да да обясниме, че инструмента за подпомагане на търговията не е само инструмент, който помага на, на развитите економики, на богатите страни. Важно е това, което е, вие казахте. за хуманния подход, който трябва да има към тези, които са най-нуждаещи, за да бъдат да, бъ... те да бъдат а, подпомогнати, за да създадат те самите хубави декоративни елементи, както стана дума за Бали. Сега давам думата на първо на Пернта. Благодаря, господин председател. Аз също Искам да изтъкна факта, че това е изключително важна и вълнуваща задача да подготвим Африка, така че да можем да изнасяме на тези а, пазари и да отваряме дялове от нашия пазар за тези държави. Да могат да възникнат затруднения при сътрудничеството с тези държави тъй като има много сфери на дейност, в които не е лесно да се осъществи е, е, правилно управление. Споразуменията е, за партньорство също будят моето любопитство по този въпрос. Председателят. Може ли да ни кажете нещо относно ресурсите, финансовите средства, с които разполагате, човешките ресурси, какви са приоритетите за близките няколко години? кое е на първо място в плана ви за действие за следващите години? Благодаря, господин председател не, нека първо да ви обясня с какви трудности се сблъскваме на терена. С първо микро, после макро трудностите. Нека да си послужа с е, пример. Е, неодавна посетих е, Бурунди и Непал. Бурунди, знаете, че е една страна, която няма излъз на морето в Африка. Положението е след конфликтно. 70% от износа е кафе. Голяма част от населението се занимава с отглеждането на кафеени плантации. А, Непал също, същото географско положение, конфликтно положение. Непал е между Китай и Индия и а, произвежда много висококачествени шалове от а, куприна. И сега нека да ви кажа с какви трудности се сблъскват тези двете страни. На макро равнище първо проблеми, свързани с продуктите като такива. Качеството на кафето, качеството на шаловете. Как те биха могли да сертифицират своята продукция, за да, бъдат, за да бъде тази продукция изкупена от големите търговци на Едро или как биха могли да получат един етикет качествено. Значи качеството първо. Второ, упаковката, етиктирането, марките. Знаете, че в, в, в, в Непал куп, куп, куприните шалове са от голямо високо качество, е, те са добре познати, но когато се почна да се продават шалове извън Непал под марката произведено в Непал, но те същевременно са фалшификати, то тогава има сриване на имиджа на марката. В Бурунди голяма част от производителите на кафе са жени, но когато но когато се стигне до търговията и до прибирането на заплащането за произведената продукция, то тогава мъжете са на линия, техните съпрузи поемат работата. Така че, от, от друга страна, а, транс, е, транспорта на кафето от е, фермите към, е, да речеме, към градовете или складовете и така нататък. Имайте предвид, че става дума за едни селски пътища, които не са нито покрити, нито асфалтирани, така че това са, това са проблемите така че в Бурунди ние спомог, помогнахме на жените да създадат сдружения, да се асоциират, да създадат една платформа, която им позволява да водат разговори и да преговарят с правителството за подобряване условията. Ние, ние поработихме с тези асоциации на жените, ни, ги обучихме, успяхме да определиме и да обучим и хора, които да се занимават с упаковките, с етиктирането и така нататък. И създадахме, както казах, едни, асо, една асоциация, която да обединява производителите в Африка, бигните от Конго, от друго място. И по този начин те да могат да влезат директно в а, връзка с а, търговците в, а, Европ... в Европейския съюз. Сега, същевременно ние създадахме институции по места, единици, органи по места, защото ние сме 300 души в Женева, но имаме нужда от с, с, от структури по, по места, които да влизат а, връзки с а, камер, търговските камери, с а, различните а, органи, като под за да може е, уменията, знанията и е, помощта да стигне до крайния бенефициент на място. След това а, каква е всъщност същността на споразумението от Бели? Така, казахме, че ето, жените се се асоциират, има необходимото обучение. Те вече знаят как да пакетират, да детектират и така нататък. От тук нататък е необходимо да се улеснат по-нататъчните процедури, да се премахнат административната, бюрократичната тежест, за да може постигнатото до тук, до тук получения продукт да бъде изнесен. Между Бурунди, Руанда, Сиера Леана и а, Либерия а, те трябва да, знаете, те трябва да, да, да, да, да пренасят стоката. Необходимо е също така да се подсигури тези жени, да не бъдат турмозени а, на границите. Не, извинете, че навлизам в подробности, но това е важно. Така, решихме да речеме проблемите свързани с а, преминаването на границата, износа пред границата, но има проблеми свързани с инфраструктури и други. И още по-голям проблем а, достъпа до финансиране и финансирането на цялата тази дейност. През последните години, годините на криза, ние СТО работи с много структури, за да подсигури възможността за достъп до кредити, но това, което ние правихме, ние ние а, работихме с малките и средни предприятия, като такива. Ето неодавна бях в Етиопия а, и а, имах а, среща с един от а, клиентите си, който а, беше срещнал средни, следната трудност. Банката, за да му отпусне заем, беше поискал той да ипотекира и да заложи на практика своята къща. Това са проблемите, с които те се спускат. Така че ние разполагаме с 90 милиона годишно, като половината от тези средства са и произхождат от, от членски внос, другите на нашите членове, другата част от бюджета са средства, които се предоставят от донори, но чрез създаване на институции, сред, чрез създаване на мрежи и контакти между малките и средни предприятия и клиентите, виждаме на практика резултата. Сега вашия а, нашия немски колега зададе въпрос, свързан с бъдещето. Ние в, в, все повече и повече са исканията и а, е, необходимостта от намеса в Африка и трети страни. Както казах, малките и средни предприятия представляват 60% от економическия е, е, потенциал. Те имат все повече необходимости. Малките и средни предприятия в близките години ще създадат 50 милиона, повтарям 50 милиона нови работни места, така че ние трябва наистина да направим всичко възможно, за да им помогнем. Нашите приоритети са, сред, са, са следните трябва да можем да извършваме мащабни дейности, мащабни операции. Е, необходимо е аз да обуча 20 е, души в Бурунди, но ако има 2000 за обучение, трябва да бъдем в състояние да обучиме тези 2000 е, души. И тук Европейския съюз може много да ни помогне. Втория приоритет е създаване на партньорство и на партньорски отношения с частния сектор, т.е. да се създадат отношения и връзки между малките и средни предприятия от юга с други малки и средни предприятия от юга или от север. Тоест, те да бъдат в една мрежа. И трето, да се осъзнае е, мащаба, измерението на е, обмена между страните на юга помежду им. Тоест, да се създаде т.е. да, да се създаде възможност по-развитите, по-богатите страни в този регион да подпомогнат другите, които са по-бедни, които имат по-малки възможности, като, например, като примерно Индия или Турция, които приеха специални мерки и прилагат режими, търговски режими, които са е, преференциални за други по-бедни страни от региона и един е, приоритет, който съвсем не е маловажен да се подсигура подкрепата на Европейския съюз и от тук и моето заседание, моето присъствие тук е, сред вас. Сега Кристиана Москардени има думата. Preoccupazioni e dei suggerimenti. Е, благодаря. Напълно съм съгласна с а, е, а, вашите предложения и тревоги, които изказахте, но и трябва да се подчертаят и други аспекти. Например, споменахте Индия Аз а, смятам обаче, че Индия и Китай имат още доста дълъг път да изверят собствените си страни, преди да а, започнат да играят ролята на гарант за някои мерки за развитие на търговията. Що се отнася до африканските държави, примера с Марокко може да бъде изнесен и в други африкански държави подчертахте, че стратегията на марката е гаранция и говорихте за кафето, но да се премахнат митата за държави, които се нуждаят от развитие, е оправдана мярка, но трябва също така да не се допуска предприемачи от Европа или от други големи държави да се възползват от е, липсата на тези митнически граници а, е, за други цели, а, е, за придобиване на по-големи печалби, а не за а, развитие на тези държави. Същам се за един пример с Бангладеш. Преди а, няколко дни в Италия имаше един ужасяващ репортаж за положението на текстилните работници в Бангладеш. Те печелят по-малко 27 евро месечно, но през април ще се проведе един форум тук в Брюксел, на който ще покажем как тези е, земеделски производители не са фермери, а са а, роби. И наистина не става дума за развитие на държавата, а точно а, е, ретроградни действия. По отношение на търговията юг-юг и средните и малки предприятия, това наистина е фактор за развитие на заетостта но трябва този подход да се приложи и за Европа, защото северната част на Европа доста често задушава средните и малки предприятия и сегашната криза се дължи именно на това недълновидно отношение. Господин Жорж Куташ. Благодаря, господин председател. Много високо оценявам това, което вие правите. Въпросът ми е следният. Очевидно е, вие имате ограничени ресурси. Как решавате, че даден проект е приоритет, а друг проект не? Ви как решавате да отидете при Бурунди, за да помогнете на жените, които произвеждат кафе, вместо да отидете, да речем, в Кения, да подпомогнете друг проект? Франчет, floor is yours again. Заповядайте. Благодаря ви. Към госпожа Мускардини по повод на сътрудничество Юг-Юг и Север-Юг нещо, което може да бъде приложимо и в Европа. Съгласна съм с вас като гражданин, но за съжаление Европа е извън моя мандат, тъй като Задачата ми е да подпомагам развиващите се страни, но логиката е същата. Това е една ситуация, в която печелят всички, когато се съвързват предприятията от севера с предприятия от юга, разбира се, печелят всички по текстила и модната индустрия. Може би следва да ви кажа за един много интересен опит, който имаме в Международния търговски център. Това е инициатива етична мода. Лозунга е етична мода, работа, а не благотворителност. Ние работим с бедни общности в много бедни страни, например в най-бедните квартали на Найроби жените в селските райони на Буркина Фасо. И това е примерът, за който говореше председателят. Работа с жените в селските райони в Гана, жените в Хаити. Това са жени, които имат умения, но много често тези умения идват, защото в своето племе те са научени нещо правят, но те нямат необходимото обучение, за да могат да работят в производството за модната индустрия. Затова ние работим с тези жени, за да се превърнат те в микропредприемачи. В Найроби, Кения, имаме 7000 жени, които сме обучили по тази програми. Сега тези жени са микропредприемачи. Ние свързваме тези жени с големите модни къщи в Италия, в Лондон, в Нью Йорк, в Япония. Те предават своите умения на жените. Те им дават моделите и жените работят по поръчка на тези модни къщи и се пропускат посредниците, т.е. контактът е пряк. Тези модни къщи подписват кодекса за етично поведение и се ангажират с това да спазват определени условия на труд, достойно заплащане и това се проследява и всеки може да провери това, което ние знаем, че жените обхванати от тази програма, които са живеели с по-малко доларът на ден преди, днес са над чертата на бедността. Ние знаем, че децата им посещават училище, за разлика от другите жени в Найроби. Ние знаем, че тези деца се хранят по-добре, отколкото жените, които, децата на жените, които не са обхванати от тази програма. Тоест, ние следим много внимателно нещата, наистина да работят на практика за тези жени. Вторият етап на този проект е вече моделите да не идват задължително Токио или Нью Йорк, те могат да бъдат разработени в Гана. Така че ние работим с дизайнери в Гана, които да разработват нови модели. Третият етап е тези жени да станат предприемачи. За тази цел е необходимо те да имат капитал и за това работим с редица рискови капиталисти или бизнес ангели, които са готови да инвестират за печалба, която е по-малка от средното за пазара вие може да получите повече информация на нашия сайт. Тази програма работи, но тя изисква. И тук искам да обвържа това с вашия пример за Бангладеш. Не само отваряме пазара, но също така следим и правилата да се спазват. Нещо, което е от основополагащо значение. момент избираме нашите приоритети? Приоритет номер едно са най-малко развитите страни. Това са страните, които имат най-много нужда от нас. Приоритет номер две. Бедните страни, които обаче не са списъка на най-бедните развиващи страни, също така използваме редица съображения дали да започнем работа в страната ние трябва да имаме ангажимент и отговорност от тези, които взимат решения от факторите, които са на място. Защото каквото искам аз да направя, ако нямам отговорност от срещната страна, нищо не мога да направя. Затова донорите, например, Европейската комисия или националните агенции за подпомагане на развитието страни Швейцария, Обединеното кралство и нататък. Всички ми казват, искаме резултати. И затова е важно да имаме партньори и в страните. То някъде се учим движение, но както вече казах, 60% отиват за онези, които имат нужда от нас най-много и които не могат да използват услугите, които се предоставят на пазара, на пазарна основа. Благодаря ви. Сега вие разбирате. Защо ви поканих? Много ви благодаря. Благодаря ви, Аранча, за това, че ни дадохте много ясна представа за дейността на Международния търговски център, за това как и защо търговията помага в борбата с бездността и създаване на по-добри условия за живот за много хора. Европейската комисия дали иска да се изкаже? Окей, okay, thank you. Аренче. Добре. Аренче, благодарим ви и ви пожелавам успех. Our next topic is... Следващата точка е изслушване на специален гост, специално поканен гост. Well, I'm referring to Dr. Laurent Доктор Лорент Бартос от Кембриджския университет, който ще ни представи това издание – това е едно изследване, което той извърши и подготви тази публикация. Доктор Бартос е добре известен в сферата на изследванията на взаимовръзката между правата на работниците и търговията, инвестициите. Той много е написал по тази тема. Приветствам последния му труд на тема ролята на Европейския парламент по отношение на правата на човека и търговски инвестиционни споразумения. Както знаете, разпоредбите за човешки права се включват във всички международни споразумения, търговски и не само на Европейския съюз, вече от 20 години. 55. Но ние обикновено в такива случаи се позваваме само на търговски споразумения. Член 21 от договора за Европейския съюз е не само правно основание за тези разпоредби за човешките права, но и вменява в задължение на Европейския съюз да включва съображенията, свързани с човешките права, във всичките дейности на Европейския съюз, във външната му дейност, в края на този първи след влизането в сил на Лисабонския договор мандат на Европейския парламент. Ни е особено приятно да приветстваме доктор Бартос. Заповядайте, имате думата да представите вашето проучване. Благодаря, Благодаря, господин председател, за милите думи. Първо бих искал да, да ви благодаря за това, че ми дадахте възможност да подготвя това изследване и да дойда да го представя тук. Защото а, това е голяма чест, защото знаете, че хората, които от академичните среди обичат а, и да могат а, да представят резултатите от твоя труд в реални условия и да се позоват на реални случаи. Както казахте, клаузите за човешки права съществуват в договорите и споразуменията от 20 години, но те биха могли да бъдат подобрени, усъвършен, усъвършенствани е, в светлината на случващото се през последно време. И второ, ролята на Европейският парламент за е, постигане по-добро прилагане на клаузата за човешки права, зачитането, мониторинга на спазването на човешките права, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Както знаете, има много предпредисловия и условия, които се поставят от е, Европейската служба за външна дейност при подписването на а, споразумение и по-специално на търговски споразумения. И от 2008 година в а, търговските споразумения има и клауза, а, кой, клаузата за човешки права включва по-специфични изисквания в областта на условията на труда, трудовото право и така нататък. Тези, които разполагат с документа на страница 8, преводачите не разполагат с този документ, имате самата, самата клауза, която е включена в член 1 или член 2 на всяко едно споразумение, подписано между Европейския съюз и трета страна. А, като а, там а, има позоваване на Хартата на човешките права, Европейската конвенция за човешки права, както и други документи от международното право. Та, това е всъщност клаузата, която най-често намираме в споразуменията. Значи първото е нейното присъствие в самото споразумение и второ начина по който тази клауза бива изпълнявана. И е, съответните разпоредби, които позволяват е, вземането на специфични мерки, ако ответната страна нарушава е, разпоредби, залегнали в тази клауза. В това от из изследване съм предложил 11 препоръки. Виждате ги тук в текста, за който има текста. Аз няма да се спирам подробно на препоръките, но ще спомена основните от това. Първите две са препоръки, свързани с съдържанието и обхвата на клаузите. През 1995 година съвета прие а, насоки, които трябваше да бъдат включени във всички по-нататъчни политики на Европейския съюз. Тези насоки бяха преразгледани през 2009 година и след това те, е, съгласно това преразглеждане, клаузата за, за, сега вече се включва в е, споразуменията за асоцииране и за партньорство, но не и в търговските е, споразумения. Питам се дали това е уместно. Дали е, това по някакъв начин не отслабва е, прилагането на тази клауза в действителност на практика. Обикновено има и така наречена свързваща клауза, пасрелна клауза в а, а, търговските споразумения, която свързва а, това споразумение с а, споразумението за партньорство с а, дадена страна. Но при, но при всички случаи това е, така, според мен, е доста отслабва е, действието и силата на клаузата. Второ. В споразумение за сътрудничество клаузата за, европейс... за човешките, за спазване на човешките права дава възможност на Европейския съюз да предприеме съответните мерки, като примерно суспендира е, е, помощи или други, е, ако ответната страна не спазва клаузата. Но от в от 1993 година във всички споразумения за сътрудничество, както казах, е залегнала тази клауза, която предвижда възможност за санкции от страна на Европейския съюз. Но има три стари споразумения Индия, с Индия, Монголия и Шри-Ланка които, в които тази клауза не е записана. Тъй като ще се предоговаря ново споразумение с Индия, моето, моята препоръка е в, е, спораз... в е, споразумението да се включи клауза, която да дава възможност за вземане на необходимите мерки. Нека това бъде като а, една, ам, е, едно, една знакова клауза. Така че парла, парламента трябва да бди, защото този клауза да а, намери а, своето място в преговорите. Задължението да се спазват човешките права и демократичните принципи е добре обяснено и добре разписано в клаузите. Знам, че от време на време Европейският парламент приема резолюции, като привлича вниманието върху даден аспект на е, човешките права или нещо специфично, но аз е, мисля, е, че тези тези клаузи трябва за бъдеще да включват възможността за добавяне на нови, нови аспекти на човешките права, които да се спазват и от едната и другата страна. Т.е. да има възможност за усъвременяване на съдържанието. Защото, както добре знаеме, правата на човека и демократичните принципи са разписани в в а, хартата на ОНЕ, но и също така в много други документи. По-нататъка те са допълнени от много други документи от международното право и трябва да има възможност да има такова съвременяване и в а, бъдещите споразумения. време, но трябва да има и известни репери за дадени страни като за, отделни, за, отдел, за отделните страни с съответни срокове. като по този начин ще се даде възможност за известна гъвкавост, но това е въпрос на формулиране или на редактиране на споразуменията. Второ, в клаусата за човешки права трябва да има позоваване на корпоративната социална отговорност. Това според мене може би не трябва да се включва в самата клауза, а да има допълнителна клауза, която да е посветена на корпоративната социална отговорност. Защ, защото смятам, че чрез подобна е, клауза може да се постигнат е, три неща. Първо, да, да насърчи съответната страна да приеме съответното законодателство в тази област. Второ, е, присъствието или съществуването на подобна клауза може да а, помогне а, да се постигне една реципрочност, т.е. корпоративната социална отговорност на Европейския съюз и спазването на нейните правила да не доведе до действия, които са в ущърп на Европейския съюз. И на трето място Подобна клауза може да създаде известен а, баланс а, между задълженията на инвеститорите и задълженията на съответната страна. В а, тази в тази клауза може примерно да се запишат някои норми или начин по който ня, някои норми могат да бъдат спазвани, но пак няма да навлизам в, в подробности, но при, но, при, но при всички случаи е, може да се помисли за това. Трето. Добре. Трета сфера е наблюдение за това дали се спазват задълженията в областта на човешките права. Тук основната ми препоръка е всяко споразумение, което включва клауза за човешки права, следва да предвижда и създаването на комитет по човешките права. Важно е да се създават мини комитети, не само на, по санитарни и фитосанитарни мерки, така че когато ще се създават целеви комитети, трябва да започне създаването и на комитети по човешки права. Смятам, че това е една празнота, която следва да се попълни, предвид значението на човешките права в споразумените за търговия. За мен е абсолютно ясно, че следва да се отправи препоръка, че трябва да има постоянен комитет по човешките права и това трябва да бъде заложено в бъдещите споразумения за търговия. Какво следва да прави този комитет? Няма да твърдя, че той трябва да има права да взима решение, но той трябва да има правомощие да отправя препоръки. Той трябва да може да работи по проследяване на задълженията на страните по договора в областта на човешките права и особено при изпълнение на само споразумение, било то за инвестиции, за интелектуални, за права на интелектуална собственост. Така че аз предвиждам една наблюдателна роля на такъв комитет по човешките права, който да има възможност да отправя препоръки към съвместния комитет по изпълнението на споразумението. Освен това, възможност Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност да се отчитат пред Европейския парламент, ежегодно да го правят по спазването на човешките права контекста на сключените договори и споразумения. Освен това, трябва да се отчете, че сега действащата система е, че изпълнението на клаузите за човешки права изцяло е оставена на съвета и комисията, Европейския парламент и гражданското общество, да не говорим за отделните граждани, нямат абсолютно никакви правомощия. Няма никакви предложения, свързани с радикални промени, но мисля си, че много може да се направи преди да се вземе решение и по-конкретно препоръчвам да се приеме регламент в рамките на обичайната законодателна процедура и според мен това може да бъде направено. И така регламент по силата на който механизъм за за действане ще предвижда ситуация, в която Европейския парламент, неправителствени организации, отделни хора могат да поискат да се започне разследване от страна на Европейската комисия в случай, че има сравнение, че се нарушават човешките права. Сега нещо малко в страни по историята на изпълнението на клауза за човешки права. 23 пъти те са били приложени и всеки път това е било свързано с сериозна политическа нестабилност на страните от АКТБ. От гледна точка на съвета, клаузите за човешки права се разглеждат като политическа клауза и е много важно, че през 2009 година беше издаден документ, в който се съдържаше политическата линия на съвета и той се наричаше политически клаузи и включваше, разбира се, и клаузите за човешки права. Ясно е, че нарушават на човешки права обикновено се случва, когато има политическа нестабилност. Един такъв регламент, който предвижда да започне разследване по инициатива на други институции на Европейския съюз и дори физически лица, ще позволи да се засили изпълнението на клаузите за човешки права. И това предложение е възприето от модела използван от САЩ, Канада и Чили. В рамките на нафта тези страни винаги са включвали възможност за индивидуално изпълнение на стандартите с условия на труд. Това е в конкретния случай там. 47 са били случаите, които предизвикаха разследване и действия от страна на изпълнителната власт. За това предлагам да възприем добри опит на нашите приятели от другата страна на Атлантическия океан. Следващата категория препоръки е свързана с изпълнението. Разбира се, тук прави разграничаване между това, което на английски се нарича enforcement и implementation. И в двата случая на български е изпълнение. И много често тези клаузи се разглеждат като клаузи за санкции. Когато човешките права не са много тясно свързани с самото споразумение. Но с търговските споразумения ясно е, че има някои изключителни ситуации. Има някои изключителни крайни случаи, когато сами по себе си задължения, свързани с търгови, могат да уведат до нарушаване на човешките права. И разбира се, има доста факти за това. Тук говоря за изпълнението или прилагането на споразумение за търговия. Например, либерализиране на търговията, включително търговията с услуги. Дори самото прилагане на споразумение за търговия може да доведе до нарушаване на човешките права. И тук има сериозен проблем, особено светлината на клаузите за човешките права. Така че тук имам две основни препоръки, отнасящи се до тези случаи. Става дума за ситуации, в които самите договорни задължения водят до нарушаване на човешките права. Председателят на тази комисия много правилно каза в уводното си слово, че в съответствие с 21 на договор за Европейския съюз, Европейският съюз е длъжен да гарантира това, че се уверил, че няма нарушение на човешките права в трети държави. И това е включено и в търговската политика на Европейския съюз. Така че следните две препоръки могат да отправя. Първо, двустранни действия, които съвместния комитет по търговското споразумение трябва да има правомощия, нещо, което не винаги е така, трябва да има правомощия да прекрати, временно да преустанови изпълнението на задълженията по търговското споразумение, ако стане ясно, че изпълнението на това задължение води до нарушаване на човешките права. Разбира се, това не се отнася до всички споразумения. Втората препоръка, която е последната 11-та препоръка, е, че следва да има нова клауза в споразумението за търговия. И тази клауза следва да предвижда едностранно преустановяване или по-скоро изключение за едностранни действия на една от страните по споразумението за предприемане на мерки по привеждане в съответствие на нейната практика с клаузите човешки права. Всички знаете, аз съм убеден, за общите изключения в търговските споразумения те за първ път бяха заложени в споразумението между САЩ и Мексико 30-те години, но след това те бяха заложени и в ГАТ. Член 36 на договора за функциониране на Европейски съюз говори за задължението да се спазват принципите на защита на човешките права, общественото здраве и т.н. Смятам, че към тези общи изключения следва да се добави един нов ред, а именно мерки необходими за спазване на задълженията за човешки права или дори просто мерки, свързани с човешките права. Защо? Това не е толкова радикално, защото има ограничения за упражняването на подобни права, които са включени в клаузите са общи изключения, които предотвратяват злоупотреба. Така че да, няма произволни необосновани мерки за дискриминация или ограничаване на международна търговия. Това добре се разбира от юристите в съответната материя и не е имало никакви обвинения за злоупотреба с тези клаузи на международно ниво и не виждам защо една клауза би била предмет на злоупотреба на двустранно ниво, просто защото е възможно да се предвиди мерка, която задължава страната по договор или страните да спазва определена клауза и определени принципи. И последно. Какво може и следва да направи Европейския парламент? Има няколко неща. Разбира се, в момента парламентът има правомощия, дава съгласие за споразумение за търговия и парламентът упражнява това свое правомощие. Всички знаем за това. Особено когато става дума за регламента за предпазните мерки, така че парламент може да упражнява това свое правомощие, за да изисква преработка на клаузите за човешките права. Това може да бъде направено, ако парламентът иска да го направи. Ако обаче това не е за желателно или осъществимо, има един по-мек вариант, регламента, за който вече говорих, регламентът, който ще позволи да се задейства механизъм за въздействие от страна на други институции, на неправителствени организации, отделни граждани и това може да бъде разглеждано като едно отнемане от правомощията на съвета, но това няма да бъде така. Смятам, че този регламент изцяло се вписва в договора. Освен това, парламент може да използва процедурата за съгласие преди да се сключи споразумението, за да поиска подобряване на практиката с човешките права в третите държави. Проблемът е, че след като споразумението е сключено, парламентът губи своето правомощие. В този смисъл клаузата за човешки права служи за неутрализиране на правомощият на Европейския парламент. Затова това упражняване на правомощието за даване на съгласие наистина работи, но то трябва да се прилага за преработка на клаузите и възприем на регламент, който да позволи парламентът отново да участва в процесите за наблюдение на изпълнението и прилага на клаузите за човешки права. Това беше от мен. Много ви благодаря. Готов съм да отговоря на всички въпроси. Благодаря много за това ясно и структурирано изказване и представяне на вашето изследване. Благодаря ви за препоръките. Сега Уилям Дартмут. Не, извинявайте. Капе. <laughs> Ти си пръв, защото аз просто не бях те видял. Съжалявам, извинявам се. Хубаво е, приятно е да видиме тук представител на Кембридж сред нас. Много съм а, така загрижен от някои аспекти на ваши, вашите заключения. А, все по... А, Посланниците на тези страни много често заявяват, че клаузите за човешки права като че ли им, им се налагат. Вие споменахте също така Канада, Япония. Япония с смъртното наказание, Нова Зеландия, която нарушава и така нататък. Та, аз наистина съм загрижен, защото се питам а, дали а, търговските споразумения трябва да се занимават с а, търговия, а не трудови, трудово право, партньорство, инвестиции и други такива. И на практика има опасност а, вие предлагате критериите да бъдат по-обвързащи и по-ясно разпитани, но аз се боя, че споразуменията, търговските споразумения ще се влачат. Вече с Индия преговаряме 7 години. Ще... И... И аз съм малко боя се загрижен съм от това, че така изглеждаме малко империалисти. за къде на къде ще налагаме едни клаузи? Аз а, бях и в Крим, бях и в а, Украина и, и с и се боя, че всъщност случилото се там до голяма степен е от това, че се опитахме да, на, да наложим геополитически а, изисквания в нещо, което трябваше да си остане предимно търговско споразумение. Много ми беше интересно да изслушам вашите е, препоръки. И сега. Аз чух неколкократно нашия председател да казва през последните пет години, че няма клауза за човешките че има клауза за човешките права в Лисабонския договор и това на практика е, създава легитимна основа за всичко. Но, ако ако един е, изследовател от Кембридж казва, че от тук нататък човешката, клозата за човешки права трябва да и всичко, което е включено в нея, трябва да бъде спазвано а, точно. Просто никой няма вече да ги подпишва тия тия. Така че аз парламента е демократичен орган представителен орган, но а, и нещата не, не са замръзнали веднъж а, завинаги в а, веднъж завинаги и е, имайте преди, че след изборите парламента може би ще има един съвсем друг образ, така че няма да, ви, да бъдете толкова щастлив и да повтаряте непрекъснато парламента може това и онва. Но тук на 23-та страница казвате представителите на гражданското общество и споменавате механизъм, и комисията, която, която задължава и така нататък. Но как, както знаете, Тони Бен почина миналата година. Той беше един виден представител на, на гражданското общество, но той като говореше за гражданското общество, говореше за синдикатите точка черта. Така че много, много така неясно и размито е да, да се говори за гражданско общество. И както каза колегата от а, дясно, поглеждам, а, преглеждам вашия глосар тук. А, Виждам, че сме подписали споразумение с Таджикистан, Туркменистан, Ирак. и други и страни от Централна Америка. И предвид а, казаното от вас и ако го прилагахме, просто никога нямаше да сме подписали тези споразумения, включително и с Беларус, Сирия, и така нататък. Така че ако решиме веднъж за винаги, че споразуменията за свободен обмен са, едно, са добри документи за Европейския съюз и, и ако в включиме всичките ограничения, които вие предлагате, то тогава то, то, то, то, то, то тогава а, няма да имаме никаква връзка с Южното полукълбо. Е, Европейския съюз няма споразумение с, е, с, с Китай, Зеланд... Нова Зеландия има. Така че аз не знам дали е, вашите предложения наистина са много уместни от економи... гледна точка на економиката. Председателя казва, това не е, е дебат между е, представители на Обединеното крално само, но тъй като споменахте е, Тони Бен, нека да е, е, да отчетем направеното от Тони Бен и да кажем няколко и да почетем неговата памет. За разлика от е, двамата британски колеги, аз смятам, че човешките права са основен е, компонент от е, всяко едно споразумение и трябва да бъдат основен компонент от всяко едно споразумение и трите елемента, които ви споменахте, са много важни и мисля, че парламента трябва да бди, защото клаузата за човешки права наистина да бъде застъпена в абсолютно всички споразумения, включително и търговските споразумения. Сега опитваме се да включиме този аспект в бъдещите и в сега течещите преговори, е, примерно с Колумбия. Наша делегация ще посети Колумбия другата седмица, но в крайна сметка е, седем, искахме седем, седем, седем, Седем години се борехме, за да може да бъде създадена комисия за разследване на престъпленията в Колумбия и потъпването на човешки права. Сега не трябва просто всичко да отиде да бъде унищожено с един жест. Но колкото като приложението. Аз имам някои идеи по това, но а, просто бих искал да ви попитам, имате ли някои примери, които можете да ни посочите за а, ре, на реакции и на мерки. Но още веднъж казвам, че човешките права са основен компонент от търговските споразумения. Те трябва да бъдат там, но трябва да видим по какъв начин те наистина да бъдат спазвани и как да дим за това. Господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че тук имаме едно структурирано информиране за изследването за разлика от британските колеги, аз мисля, че много от вашите препоръки са много добри, едва ли някой е изненадан, но искам да спра на някои по-общи аспекти, защото тук не говорим от чисто теоретична гледна точка за човешките права. Ние сме политици и трябва да отговорим на необходимостта да изпълняваме нашите задължения, които включват и също така работа по търговските споразумения. За това и искам няколко въпроса по-скоро към Европейската комисия, след като изслушах представянето на проучването, извършено от господин Бартълс. Бих искал да се върна към клаузата за основните елементи. Европейския съюз включва от 1995 година тази клауза във всички свои споразумения ние сега имаме едно предложение да се реши обхвата на тази клауза и не само възоснова на Всеобщата декларация на човешките права, но и други международно правни актове. Знаем за обсъжданията в, в Върховния комисариат на ОНЕ по човешките права, в, в Съвета по човешки права на ОНЕ за създаване на задължителен механизъм и международен договор по това. Дали вие сте съгласни с това предложение? Да се разшири клаузата за съществени елементи и да бъде модернизирана тази клауза, така че в това отношение да можем да включим тази клауза в нови споразумения, например споразумението с Мексико, което в момента обсъждаме. Второ, единствено и само комисията може да задейства механизма за изискване за съответствие с клауза от човешки права и тя трябва да внесе това предложение на съвета, но само съветът може да го направи това може, какво означава? Може да го направи, може да не го направи. Ако може да го направи чрез мнозинство или как, чрез какво мнозинство и кой решава коя мярка е подходяща. И накрая бих искал да знам дали комисията реално е готова да създава постоянни комитети по спазването на клаузата за човешките права нещо, което ще бъде различно от сегашните диалози за човешки права и което ще передаде допълнителни правомощия на тези органи. Аз разбирам обясненията за човешките права и възможността да се сключва търговски споразумения, но ако говорим за текстилните работници в Бангладеш – това, което ще правим, пряко ще засяга не само тях, но и производителите на нашия пазар, така че въпросът за търговските споразумения, разбира се, е свързан с възможността да се обсъжда това, как искаме да произвеждаме, как искаме да потребяваме, при какви условия и кои са задължителните елементи на търговските споразумения. И въпрос към господин Бартос прочетох вашето проучване, вие говорихте за вътрешна консултативна група и вие направихте сравнение с клаузата в споразумението с Колумбия и Перу. И вие казахте, че има разлика в това отношение с, с в споразумението с Корея. Какво точно имахте предвид? because I think that is important for us as parliamentarians. Защото мисля, че за нас парламентаристите е важно това да знаем, когато работим по предстоящите търговски споразумения. Благодаря ви. Благодаря ви. Преди да изслушаме комисията, позволете ми и аз да кажа нещо. Първо, искам да ви кажа, че аз сутринта още казах, че смятам за изключително важна клаузата за условията на труд, условията на работа. И за това ще напиша книга за това. И разбира се, това се писва и в схемата, общата система за преференции на Европейския съюз. Няма нужда да се казва, че разбира се, съм съгласен с идеята за укрепване на клаузата за човешки права. Тук няма никакви съмнения. Но нека да бъда адвокат на дявола. И да си представим, че аз съм срещу това. Първо, дали е осъществимо на практика да се постигне това укрепване, засилване на клаузата за човешки права, защото очевидно е, че външната политика в областта на човешки права е част от общата външна политика, а не на търговската политика. Следователно, това е прерогатива на съвета. А именно да дефинира, да определи и да провежда тази политика и е правилото за единодуши. Дали има някаква надежда, че съветът ще гарантира реални резултати? Дали наистина реално ще се получи това засилване на клаузите за човешки права? Второ, съпротивът от страна на нашите търговски партньори. Ние знаем, че Австралия съвсем наскоро отказа да преговаря с нас за търговско споразумение, точно поради клаузата за човешки права и другите политически замерения, свързани с клаузията за демокрация. Разбира се, това не е защото Австралия не иска да спазва тези права, но защото Австралия сметна, че това е подкопаване на суверенитета на Австралия и че Европейският съюз не е този, който ще получава Австралия в областта на човешките права. Тоест, ние не успяхме да убедим Австралия или други подобни държави, че е необходимо да има засилена версия на това, на което те дори в не толкова засиления вариант не се съгласяват. Така че това беше за практическата осъществимост. Второ, дали наистина има някакви предимства в това да има такава засилена клауза за човешките права. Защото включването на тази клауза в търговските споразумения ги прави едни смесени споразумения. Следователно, Гонското е, споразумение представя да бъде изражение на изключителните правомощия на Съюза, по които решават парламента и съвета. И съвета го решава с мнозинство. И по този начин този въпрос изцяло отива в ръцете на държавите членки и нито един парламент, нито европейския, нито националните парламенти ще могат да се произнесат по този въпрос. Защото вместо мнозинство в съвета ние ще имаме нужда единодушие на всички държави членки, които в скоро време могат да станат над 30. Дали в това има някаква някакво предимство. Дали има някакво предимство в това да направим търговската политика предмет на правото на вето на всеки един отделен национален парламент или отделно правителство. Разбира се, този риск съществува вече и сега. Ние знаем за това и до сега някакси сме живеели с този риск. Но дали идеята за укрепване на клаузата за човешки права няма да засили и вероятността от упражняването на вето срещу изключителните правомощия на Съюза. Сега по изпълнението на тези клаузи. В съответствие с договора единствено и само съветът има правомощия да преустановява действието на международни договори. Тоест, когато става дума за задължения, разписани споразуменията, нито парламента, нито комисията няма да могат да решават, а само съвета. Така че във всеки един случай ние винаги ще зависим от съвета. Разбира се, договорът може да се промени. Но не може да разчитаме на промени в договора, нали така? Трябва да разчитаме на това, с което разполагаме. Договорът е такъв какъвто е. Разбира се, можем, както и сега, да поискаме от съвета да приустанови задълженията на Съюза спрямо търговския партньор поради нарушаване на клаузата за човешките права. Така че мисля си, че тук имаме доста ограничения. Така че колкото е положително и желателно е да имаме клауза за човешки права, мисля, че има някои затруднения в това всичко това да се постигне на практика от Европейската комисия. Сред нас е господин Нико Съповядайте. Благодаря много. Първо бих искал да благодаря на Лорен Бъртъл за изследването. Той е добре познат, известен в академичните среди. Той е добре познат и като експерт в областта на търговията и взаимоотношения между търговия и човешки права. И от към кембриджката гледна точка аз не съм бил в Кембридж, но в Оксфорд. Оксфорд, така че до известна степен съм от се класирам между конкурентните. Сега, това е нещо като академична дискусия, нещо като брейнсторминг. Затова ми беше много интересно да изслушам и изказванията на оратора и на председателя. Все още нямаме резолюция или документ по този въпрос, но е добре да разполагаме с едно добро описание на състоянията на нещата. На, относно начините за подобряване дейност, действието на тази клауза, залегнала в договорите по споразуменията за сътрудничество. Сега, няма да навлизам в главата, която е посветена на ролята на Европейския парламент. По-скоро ще се спра на препоръките. Според вашия анализ, Клаузата за човешки права е част от цялостните документи и от цялостното възприятие на тези отношения през последните 20 години. Е, клаузата е част и от търголитика. Тя е част и от законодателната рамка. В последните 20 години тази клауза претърпя развитие никой не може да твърди, че тя е съвършенна, не, тя се промени много, но има още много възможност за подобряване съдържанието за, на тази клауза. Някои от, ваши, от вашите препоръки са изваредно интересни, по-специално да обърнем специално внимание на а, споразуменията с Индия, Монголия и Шри-Ланка, още повече, че в момента се предоговаря споразумение с Индия. Трябва да ви припомня, мисля, че немския колега го направи, че тези е, клаузи се договарят, те в никакъв случай не се налагат. Е, ние не можем, нямаме възможност да налагаме а, клаузи. А, те са част от условията по общата схема за преференции, но те се договарят и се приемат доброволно от другата страна. Второ, има реципрочност в тези клаузи. Ние не можем да, да наложиме клауза на ответната страна и да откажем да изпълняваме нейните разпоредби. Сега, вие, а, по, вие а, споменахте, а, че пи, пи, би било добре да имаме, примерно, някакъв списък на бенчмаркове, на, реп, на репери, на, ре, на референтни а, стойности за а, оценяване на а, прилагането на тази клауза. Аз не знам, ако имахме такива а, стандарти за Европейския съюз, дали винаги щехме да бъдем на висотата. Сега мисля. Що се отнася до предложението за а, механизъм, който да позволява на гражданското общество да опубликува оплаквания или да бъде рупор на някои оплаквания или на някои събития или явления. това е залегнало в текста на регламента. Сега, Аз не знам обаче дали от можеме да прилагаме а, а, неща, които са записани в нашите регламенти. Сега, ако нямаме специфични, изрично поменати а, някои трети, а, заинтересовани страни, като гражданското общество и така нататък. Ако те не са а, изрично упоменати, това не значи, че те не могат да реагират и те не могат да оповестат а, случилото си, че те не могат да ни информират за някои нередности, явления и така нататък и ние да вземем съответните мерки. Като цяло, мисля, че трябва да си зададеме следния въпрос. Клаузата за човешки права е ефективна или ефикасна ли? Вие сте отговорили като казвате, че естествено тази клауза може да бъде усъвършенствана, може да се прилага по-добре. А в а, изследване за а, ефективността на клаузата за човешки права в, а, политич, в политиката, свързана с. А, се казва, че да, клауза, клаузата е, е ефективна, защото е достатъчно и е, ясна, и е, силна, и същевременно гъвкава, за да позволи е, да се прилагат е, е, успешно принципите в тези споразумения. Споменахте в, споменали сте във вашето изследване 23 е, случая за нарушаване на тази клауза в страни от АКТБ. някои глави и някои части от двустранните споразумения са били суспендирани. Знаете, това беше станало с Сирия преди години още, като че ли ние просто е, антиципирахме случващото се в момента, но вие е, споменавате тук е, един текст в който в който се казва, че събитията в Сирия са ясно и нарушение на принципите на Обединените нации и така нататък и така нататък. И в заключение искам да кажа също така, че председателят повдигна много важни въпроси, много интересни въпроси, относно начина за усъвършенстване на тази клауза, е, по какъв начин тя може да бъде, да има по-добро съдържание, без това обаче да застрашава възможността да се прилага гъвкаво. Не бих казал, че мога да дам отговор на вашия въпрос в момента, но вие наистина задавате едни въпроси от основно значение. Заслужава си да помислим по това всички ние. Разбира се, не знаеме доколко препоръките бих, биха били прияти от следващият парламент, разбира се, който ще, ще поживеем, ще видим, но Един от членовете на комисията попита дали комисията би била готова да създаде специален орган. Ами трябва да обсъдиме този проблем с нашите търговски партньори, но съвместните ком- комитети разглеждат всички видове въпроси, включително и тези свързани с човешките права. Но разбира се, аз съм на ваше разположение да, да обсъдиме или дам обяснения по други въпроси, ако има такива. Цити. Забрах нещо. Споразумението с САЩ за партньорство в областта на търговията и инвестиции. Дали САЩ някога ще съгласят с това да има клаузи за човешките права в това споразумение? Um, thank you very much everybody for... Много благодаря на всички за тези изключително интересни наблюдения, критични бележки, въпроси. За мен е важно да знам, че нещо, което съм направил, наистина предизвиква подобен дебат. Исках да бъда систематичен, но може би ще бъде най-добре да вървя в хронологичен ред. Първо, към господин Камал Бенман. И вие, господин председател, както и комисията, също се спряхте на този въпрос. Какво ще правим, ако търговския партньор просто каже не? И може би много хора знаят, че през 1997 година Австралия и Нова Зеландия казаха не. Те казаха, че човешките права не са част от търговските споразумения. И и да, аз съм австралиец, вие бяхте прав. И предполагам, че и сегашното правителство в Австралия ще продължи тази линия. Мога да кажа две неща, които могат да повлияят върху тази ситуация. Um, one way that... Първото е как можем да убедим страните, които упорстват не взема позиция по този въпрос. Единият начин за убеждаване е ние говорим само за задължения, които са задължителни за вас, така или иначе. Тоест това, което ни добавяме, това е механизъм за изпълнение, а не нови задължения. В примера, който тук беше споменат, Япония и смъртното наказание, този въпрос няма да бъде поставен, защото няма международна норма срещу смъртното наказание. И ако искате, може да имате смъртно наказание. Разбира се, за това трябва да се заявят резерви по някои международни договори, така че подобен подход може да смекчи възраженията. При все това, мисля си, че този подход надхвърля рамките на ситуацията, която се отнася до международното право. Комисията обикновено казва, че това е от отразява международното право, но за мен това не е съвсем така, защото аз не смятам, че всеобщата права, се, извинете, всеобща декларация за правата на човека е нещо, което изцяло представлява международно право, тъй като не проистичат от тази декларация някакви правни задължения. Така че ако трябва да играе ролята на адвоката на дявола, човек може да каже ми, това е нещо, което представлява интерес. И за това може би е добре да се прояви гъвкавост. Да се каже на страните, че те не подписват нещо ново. За това клаузата в договора с Корея – ми допада, защото там се казва, че това, което е задължително по тази клауза, вече така или иначе е задължително по силата на други разпоредби. Обаче важен е механизма за изпълнение, защото вие знаете, че човешките права са изпълними и стои въпроса дали страните ще се присъединят към задължението за спазване на човешките права с един засилен механизъм за изпълнение. Това, разбира се, е сложен въпрос дали търговските споразумения като цяло дали трябва да бъдат свързани с задължения, свързани с човешките права. И има два начина да разглеждаме взаимовръзката между човешките права и търговията. Първият начин е тези споразумения да се използват, както се използва общата система за преференции. Нещо като морков и тояга – страната получава ползи, по някоя пари, и това може да бъде отнето в случай на нарушение на човешките права. Това е абсолютно легитимна политика. Но трябва да правим разграничаване между ситуация, в която самата политика, в този случай търговската политика, има отрицателно въздействие на човешките права. И мисля си, че тук връзката е много по- тясна. Ако някой разглежда човешките права като интерес, той не може да има една политика, която подкопава друга политика. Така че има два вида връзки. Единият е връзка чрез санкции, а другото е едно силно вързване. Просто важно е самата политика на търговски търговска политика не трябва да подкопава политиката за човешки права. И затова мисля, че трябва да имаме един такъв подход, който да е отделен от подхода за санкции. Преди санкциите се разглеждали като основен подход, но мисля си, че сега подхода трябва да се промени и по-скоро да се върху изпълнение, а не санкции. Освен това, от правна гледна точка, според мен, ситуацията на Европейския съюз е такава, че няма унази гъвкаво, за което говореше господин Ван. Извинете, това беше лорд Дартмут, който говореше за това. Възможно е държавите членки на Европейския съюз да не искат да се присъединят към задължения за човешки права в Лисабонския договор, особено ако те се отнасят до трети държави, но точно това те са направили и разбира се, като специалист по международно право, първото нещо, което казвам на преговарящите, не дайте да смятате, че вие контролирате договора. Според мен, член 23, али не 3, точка 1 от договора на Европейския съюз, много ясно казва, наскоро прочетох нещо – Много ще се радвам да прочета Европейският съюз спазва принципите от Елине Първо, включително и неотменния характер на човешките права в развитието и изпълнението на различните сфери на външната политика и външните действия на Съюза. и външните аспекти на другите насоки на политиката на Европейски съюз. Той спазва тези принципи. Това е императивна норма и нещата са ясни. Т.е. не става дума за някакъв избор. Европейския съюз трябва да гарантира това, че изпълнението на неговата политика не нарушава човешките права в съответствие с тази разпоредба. Така че тук няма никакъв въпрос, от това трябва да има гъвкавост, дали да спазва човешки права или не. Но мисля, че е важно да се осигури механизъм, който да не позволява нарушаването на човешките права в взаимоотношения с Европейския съюз тъй като Европейския съюз е поел това задължение. Лорд Дартмут зададе въпрос какво може и трябва да направи парламентът. Аз се говоря от историческа гледна точка. Европейския парламент, разбира се, до сега е показвал много силен интерес към човешките права. Разбира се, това може да се промени. Но за мен въпросът е как тази клауза може да засили човешките права в търговските споразумения. Разбира се, аз съм юрист и аз не вземам някаква позиция, просто искам да обясня какво се говори в доклада. Имаше въпрос. Кой е гражданското общество? Да, разбира се, синдикатите, но не само. Когато говорим за правата на работниците, тук няма проблем, това е логично. Няма нужда да се ограничаваме само с синдикатите. Защо не организациите, защитаващи човешките права, Amnesty International и други организирани групи? господин Мартин подчерта значението да. Мисля си, че това е основният акцент в доклада. Ясно е, че парламентът в продължение на много години е работил по това да има такава клауза във всички споразумения. Но тук има нещо парадоксално. Ако разгледаме действията на Европейския парламент в областта на човешките права, на време, си парламентът много по-активно е работил, когато ставаше дум за спазване на човешки права в трети страни. Тоест, укрепването на клаузата за човешките права по-скоро дава повече територия за действие на съвета и по този начин ролята на парламента отслабва. Точно за това Моето предложение е важно, защото парламента възвръща предишните си позиции. Разбира се, ако парламентът иска това да направи, например, бъдещия парламент. Конкретният въпрос беше за системите за приложение за отделни действия, за да се задейства механизма за проучване, дали това работи възоснова на опита на САЩ. Аз Имам тук със себе си два примера. Един се отнася до Бахрейн, а другия... Um, до Перу наскоро имаше проучване, извършено от МОД по прилагане на клаузата за правата на работниците. И аз опирах върху това проучване да, има доказателства, че това проработва, че това работи. Може би нещата са далеч от съвършенство, но много хора, които казват, че тези клаузи са загуба на време, не са прави, тъй като има доказателства, че не си тези клаузи работят на практика. Примери на това как проблем с човешките права могат да възникнат в резултат от прилагането на споразумението. Един добре известен пример е скандалът с лекарствата срещу хив вируса и обвиненият в нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с търговията, и наречените ТРИПС и Конституцията на Южна Африка – Водеше се дискусия дали тези, свързани с търговията, права на интелектуална собственост, пречат да се лекуват хората с вируса на ХИВ, защото лекарствата са прекалено скъпи. Говореше се за изключителност на данни. Знаем също така как стоят нещата с генеричните лекарства, произвеждани в Индия. Тук не става дума, че задължително трябва да се активира този механизъм, но че той може да се активира, ако има отделен конкретен проблем. Просто става дума за това, че е необходима една клапа за безопасност, в случай, че имате нужда от нея да използвате. Също така, комисията говореше за чисто търговски задължения, но това не ви е пречи все едно да имате проблем с човешките права. Ако насърчавате търговията, чрез либерализирана търговията, ако насърчавате износ от една страна, трябва да следите как се произвеждат изнасените стоки. Всички знае за износа от окупираните от Израел територии. Един друг случай е износ от Узбекистан и тук Европейския парламент се намеси, тъй като памукът в Узбекистан се произвежда с използван детски труд. И предмет каза, че ако насърчаваме износа на памук от Узбекистан, ще насърчим продължаването на ще насърчим нашаването на законодателството за детски труд. Също така знаем за правата на коренното население. Знаем, че има проблем с захарта в Камбоджи. Има много примери, обикновено неправителствените организации. If there is a problem, I am saying this is the legal tool. Обикновено неправителствените организации са тези, които подават сигнали Господин Шолц. Um, uh, Господин Шолц говореше за стандартите. И това е свързано с това, за което говорих преди, а именно дали клаузата за съществените елементи трябва да отразява сега действащите задължения в областта на човешките права или трябва да се реши това, което аз казах, че трябва най-малко да бъде разширена така, че да има по-сериозни задължения в областта на човешките права. Защото в някои отношения виждаме изоставане. Това е основният момент. И така, що се отнася до подходящите мерки? Voting, but I'm happy to be corrected if that's um, not correct. Um, there is a particular... Поправете ме, ако греша. Има специален режим по протокол от Котуно и държавите членки могат да делегират тези правомощия. Председателят спомена нещо подобно. Смятам, че по този въпрос е предвидено квалифицирано мнозинство. Що се отнася до подходящите мерки, това не е задължение. Имаше такъв случай, случаят граби, с който беше сезиран Европейския съд. Това е право, не е задължение. Това е право на съвета. Господин Шолц уместно отбеляза, че не трябва да възприемаме това като проява на империализъм по отношение на правата на човека. Но от политическа гледна точка може това да бъде възприето така, но смятам, че става дума за равнопоставеност на държавите членки по отношение на различни въпроси. Заедостта, околната е, среда. Има е, държави, е, които са задълбочили мерките в тези посоки. Иска се същото и от останалите. И това може да бъде възприето от някой като империалистически подход. Господин председател, вие също зададохте много местни и конкретни въпроси. Какво можем да предприемем, когато партньорът е силен, да речем САЩ? Аз също не знам какво и председателят също казва и аз не знам. Така че не мога да се произнеса по този въпрос. По някои правни въпроси, свързани с компетентността и правните основания, включването на клаузата за права на човека, в този документ съм записал това конкретно. Не става ли е, дума за политика на общата сигурност? Защо се говори за правата на човека като част от първия стълб, а не на третия? Всичко може да бъде изпълнено по смисъла на член 207 и имаше неодавна пример, и комисията спомена това, на страница 21 това е посочено. Съвсем творчески се подходи а, по отношение на тази клауза за правата на човека по отношение на Сирия, а, като в случая а, правното основание беше член 207. Доста гъвкава е тази разпоредба. На страница 21 има повече подробности по връзките, това, което е записано в договора по правата на човека и е, политиката за е, сигурност, въпреки че това не е пряко обвързано с е, търговията, но от юридическа гледна точка това е напълно възможно. По отношение на правомощията не смятам да има някакви сериозни затруднения. Има установена практика. Друг труден правен въпрос. Клаузите, свързани с правата на човека, дали предполагат, че трябва да бъдат смесени договорите, ако някои държави членки приемат тези клаузи, може да се премине към такъв смесен аспект. Да, след Лисабонския договор нещата се промениха наистина и тук към Европейската конвенция за правата на човека, но правата на човека не налагат такива смесени договори, но след Лисабонския договор ситуацията се промени значително. Приложението. Прилагане. След това член 280 и приложението. Този въпрос беше обсъждан, може да се помисли дори за регламент, според който, при който парламента ще приеме това по обичайната процедура без нарушение на член 19 нея 9. Но смятам, че комисията няма задължително да се съгласи с това, но наистина ситуацията е много комплексна, свързана е с предпазните клаузи при случай е, на е, неизбежност Трябва да кажа, че в последната част на нашето изследване сме е, възприели един по-гъвкав подход. Така че този е, въпрос не се поставя при това решение, защото това си остава решение на съвета на базата на предложение на комисията. Това е нещо установено, а всъщност аз подчертавам по какъв начин се поражда тази инициатива на комисията. И не виждам а, правни а, пречки за това да се поиска такова а, разследване за нарушение от комисията или от службата за външна дейност. Сега по бележките на комисията. Uh, uh, и случаите за прекратяване на прилагането на системата, глобалната система за преференции, в зависимост от различни ситуации, но комисията отказа да предприеме такива разследвания. В, е, по отношение на Шри-Ланка също има една дискусия, както и на Камбоджа, но а Пакистан също. Така че има много примери, е, при които е, комисията не е откликнала на искането за започване на разследване на място. Това исках да кажа по е, самите следвания, но това може да окаже натиск. Имаше и други въпроси, други аргументи, изказани от комисията, показателите. Е, що се отнася до резолюцията на парламента, аз се спрях на е, практиката на парламента и начина по който това е, може да се включи. Трябва ли да има реципрочност при тези показатели, при тези изисквания? Знам, че това съществува без да има такъв реципрочен а, характер. За Колумбия, например, бяха а, предоставени такива показатели, референтни показатели, които обаче нямаха задължителен характер. И след това може да се задейства клауза за неизпълнение, но всичко зависи от начина по който се водят преговорите от тези, резултатите от тези преговори. И не съм аз човекът, който трябва да каже това. Дали да се включат такива показатели, такива изисквания може би и това не трябва да бъде включено в е, основното споразумение, в е, някакво отделно е, приложение или отделно споразумение. Що се отнася до социалната отговорност на предприятията, на корпоративната социална отговорност, има задължителни изисквания, т.е. задължителни за страните по споразумението. И е, този е, случай е, Европейския съюз е предвидил мерки така или иначе разграничението между задължителния и незадължителния характер съм го обсъждал светлината на начина по който трябва да бъде разписана една клауза, защото резолюцията на парламента от 2010 година за корпоративната социална отговорност не посочва ясно как това ще бъде отразено в споразуменията защото някои от целите не проистичат задължително от корпоративната социална отговорност в сегашния вид. Може би трябва да се предвиди една такава клауза, но формулирана малко по-различно. Тези клаузи, така както са формулирани сега, нямат това действие, което се очаква от тях. След това механизмът за задействане. Радвам се, че ме цитират. Това а, не ми се случва често. Тази клауза е ефикасна, клауза, която се задейства в много малко, в много редки случаи. И това, което съм се опитал да посоча в моето изследване е какви мерки могат да бъдат предприяти, за да има някакъв практически смисъл тази клауза. Но всички признават, че не е ефикасна тази клауза в повечето случаи. Така че това, което посочвам е, че трябва, ако приемем отправната точка, трябва да се постигне по-голяма ефективност при прилагането на тези клаузи. Сега, що се отнесе до комитетите по правата на човека, за които спомена комисията, напълно сте прави. Има мандат тези комитети, за да обсъждат всички тези аспекти. Също така трябва да се каже, че някои споразумения с Йордания, Виетнам, има няколко такива споразумения, а, имат към тях подкомитети по правата на човека. Но това, тези комитети са създадени а, постфактум а, с решение на съвета. Не е стандартна практика. И тъй като са създадени такива комитети от смесените съвети, всичко това по никакъв начин не нарушава общата архитектура на споразумението. Um, uh, И може да бъде предвидено във всяко едно споразумение. Във всички случаи това подчертава колко е важен въпросът. Пропуснала съм да отговоря на въпрос на господин Шулц, когато е, говорим за е, споразумението с Колумбия е, и отслабването на клаузите на други споразумения. Нека да потърся къде точно е това. Е, на страница 10-11. Да, бегло съм засегнал този въпрос. В друго е, изследване, което участвах, съвсем прецизно съм правил анализ на споразумения с Колумбия и други държави от Централна Америка. Там е, навлизам в по-големи подробности, а тук нещата са съвсем е, е обобщено, стетично представени. И тук е, ясно е, че механизмите на гражданското общество не са еднакви в всичките споразумения. В всички случаи това подлежи на развитие и благодаря много. Благодаря много. Много съм горд, че имаме така потенциала да водиме такива високо качествени дебати в нашата комисия. Радвам се, че вие успяхте да отговорите много точно и подробно изчерпателно на голям част от въпросите. В договора се казва, че е, човешките права са чаш от всички политики на Европейския съюз. Благодаря ви. Дами и господа, с това приключва нашата заседание, което е открито за широката публика. Сега минаваме към точка 12, така че моля всички от тези, които нямат право да участват в закритото заседание, да напуснат залата колкото